Vamos a empezar. Eh... Започваме. Започваме заседанието. Добро утро на всички присъстващи, които са малобройни. Надявам се да дойдат скоро и останалите, но господин министр да ви поясня, че това е най-малката най-малката комисия в парламента. Не знам за качеството, но количеството, както виждате, е ниско, малко. Искам да започна с съобщението за това, че аз като председател на комисията и координаторите вече проведохме кратка среща с господин министра преди сегашната ни среща. Но сега отново ви поздравявам с добре дошъл официално, господин министър. Желая ви всичко най-хубаво, много успехи по време на 6-месечното ви председателство. Днес всъщност може да се окаже паметен ден, тъй като днес Еврокомисията представя предложенията си за общностната политика по рибно стопанство. Така че 13 13 е паметен ден. Може да се окаже такъв, искам да кажа, въпреки че за някои нации 13 е фатално число. По време на посещението си в Полша, господин министър, се срещнахме с вас и искам да призная ваше, да отправя думи на признание към вашата откритост, към желанието ви винаги да сте във връзка с евродепутатите, с Европарламента и това всъщност говори много добре за нас. И ще се отрази благотворно на бъдещите ни връзки, особено когато започнем да прилагаме обикновената законодателна процедура или с законодателстването. Заповядайте, имате думата, за да представите приоритетите на председателството си, след което ще започнем обмен на мнения първо с координаторите на политическите групи и след това с останалите колеги. Разбира се, вие вече сутринта се срещнахте с координаторите, но отново ще направим едно второ издание на този диалог, вече открит и публичен. Отново добре дошъл, господин министр. Заповядайте, имате думата. Пани Пшеводнишанца, пани и панове в Госпожо председател, Уважаеми госпожи и господа евродепутати, много благодаря за предоставената ми възможност да представя приоритетите на полското правителство. Знам, че виждам всъщност, че няма много депутати в залата, но аз самият съм бил народен представител и като министър всъщност често ми, не чак често, но ми се е налагало от време на време да давам реч, да изнасям пред изказвания, да се произнасям пред почти празна зала, така че това не е само ваш проблем, проблема за присъствието. За присъствието. 13 декември 1980 година. Тогава бе въведено извънредното положение в Полша. Казвам го това заради днешната дата 13, но на едно 13 число всъщност подписахме и договор за присъединяване на Полша за Европейския съюз. Това бе 13 юни 2002 година. Някои казват, че това е щастлива дата, други нещастна. Въпрос на вкус, както обикновено. Особено ми е приятно да съм днес сред вас в един от първите дни на полското председателство, за да представя неговата програма. За полското председателство и за мен лично ролята на Европарламента е изключително важна и градивна по своето значение – що се отнася до законодателните му функции в рибарския сектор, по-точно. За това съм щастлив от това, че ще работим заедно и се надявам темпът на нашата работа да е задоволителен. Искам да поблагодаря и на унгарското председателство на министър Сандорс Фасекас за приетите пакети по процедурата, по обикновената законодателна процедура и за постигнатите решения относно максималният допустим улов и квотите за 2012 година. Надявам се, че и полското председателство ще поеме достойно штафетата в тази посока. Сега по въпроса за нашата програма в областта на рибното стопанство. През юли, октомври и декември ще се водят важни дебати, дебати по важни въпроси в съвета. Ако се наложи да се обсъждат въпроси свързани с рибното стопанство и по друг повод, ще бъдат включени в съответния дневен ред. Какви са нашите приоритети. Вече споменах установяването на МДУ-тата за 2012 година. И сега, ако позволите, ще ви дам някои подробности. Знае се, че тази есен ще започнем работа по бъдещата реформа на общата политика за рибно стопанство даже още днес всъщност, както разбрахме, ще получим първото съобщение на комисията. Първата обмяна на мнения ще протече следващия вторник в съвета. След това ще последват технически експертни дебати, най-вероятно някъде през есента. Приключи се първият кръг обсъждания относно основния регламенти относно общата организация на пазара. Важното за нас в тази реформа е сътрудничеството ни, съдействието ни с бъдещо, бъдещите датско и кипърско председателство. Знаем, че тези три държави защитават различни позиции в областта на рибното стопанство, което определено е положително. Полското председателство ще продължи започнатото от преди. Няма да се разпростира много върху съдържанието на реформата на общата политика по рибно стопанство. Искам да изчакам предложенията на комисар Даманаки. Нашата цел обаче ще бъде да изработим механизми, ефикасни инструменти за прилагане на тази обща политика на рибното стопанство. Другата ни цел ще бъде и изобщо да работим в областта на общата съскостопанска политика и да я пригодим към предизвикателствата на 21 век. Друг един важен въпрос е как да финансираме този сектор знаете, че предложенията ще се огласят през ноември месец. Ние вече сме направили постъпки за включването на този въпрос за финансирането в дневния ред на Декемврийския съвет. С други думи, ще бъде датското председателство. Сега, квотите за следващата година позволете да ви изложа общите принципи. Многогодишните планове. Многогодишните планове са един удачен инструмент. Така че ще го ще продължим да го прилагаме. Втората ни цел ще бъде управление на рибните запаси с оглед на един устойчив допустим улов. Крайната дата е 2015 година, която всъщност не е чак толкова далечна вече, така че трябва да направим конкретни предложения за това как да действаме до тогава, за да изпълним поетите ангажименти в Йоханесбург. Квотите или максималния допустим улов трябва да бъдат определени така, щото да се избегне унищожаването на рибните запаси. Комисията прилага успореден механизъм, а именно 25% ограничение на, рибният, на рибният, риболовният капацитет. Има свръх капацитет, както що се отнася до плавателни съдове, така и до личен състав заети, работещи в сектора. Това е един от приоритетите ни. Друг приоритета, е, както вече ви казах, са многогодишните планове. Те дават добър резултат и затова тези многогодишни цели ще продължат да бъдат ползвани като управленски инструмент на риболовната дейност. За скумрията, знаете всички, се запазват квотите, така както фигурираха в предходния многогодишен план. Надявам се, че институциите ще се споразумеят и за нагаждане на тези планове за червения тон в, в изпълнение на взетите решения от ИКАТ. Провеждаме преговори в момента с трети държави. През октомври месец ще започнем подготвителни работи за консултациите с Норвегия. По въпроса за скумрията, разговори ще се водят и с Исландия. Не бихме искали те едностранно да установят квотите си. Защо? Защото ем, техните изисквания или техните предложения ще бъдат много високи, прекалено високи за това, което ние можем да, прие, да приемем. Годишната среща на ICAT, тази година на ICAT. Надявам се, че тази година ще протече по-безболезнено в сравнение с предходни години и това, тази годишна среща ще се проведе през октомври месец. Друга една важна тема с поразуменията, с погодбите с трети държави, а именно Мавритания. След това ще открием преговорен процес с Гренландия по въпроса сега с Марокко, съветът реши да се подпише едногодишен протокол и в момента очакваме позицията на парламента да вземе решение дали е приемливо или не. Това е труден въпрос, политически, с много политически окраски, защото трябва да се гарантира възможността местното население да извлече облаги от въпросния протокол. Уважаеми госпожи и господа евродепутати, изминалите 18 месеца показаха красноречиво, че взаимодействието, сътрудничеството между парламент и съвет е възможно и могат да бъдат постигнати резултати, в интерес на нашите съграждани. Разбира се, пълното единодушие не съществува, но от политическа гледна точка съществува възможността да се изслушваме взаимно и да поемаме лидерски инициативи. Надявам се, че в този смисъл полското председателство ще се умее да изпълни достойно това, което се очаква от него, а именно поставяне на основите на бъдещи амбициозни е, риболовни споразумения през до, до края на 2011 година и през следващата 2012 година. И още веднъж позволете да повторя, че за мен сътрудничеството, съдействието във всеки един момент с Европарламента ще бъде една от, един от най-главните ми приоритети – винаги ще търсим консенсус, винаги ще му постигаме, взаимно ще се изслушваме. Благодаря ви, каза председателката, благодаря ви, господин министр, благодаря ви за политическите послания, които прокарахте. И сега започваме с изявленията на представителите на политическите групи и след това на останалите колеги. Започваме. От името на групата на НП, госпожа Патрао Невес. Благодаря. Още веднъж, добре дошъл на господин министър. Благодаря ви за това, че дойдохте. Искам да се позова на отличните основи, които поставихте за воденето на един диалог с парламента. Министъра преди малко спомена, че ще има случаи, в които няма да може да се стигне до цялостно споразумение, но всички сме убедени, че така или иначе вече имаме добри работни отношения, обменяме идеи, регулярно водим диалог – това ще помогне да се справим с затрудненията в голяма степен. Тъй като имам право да се изкажа, бих искала да поговоря малко за настоящото положение. Надяваме се, че комисаря ще ни даде отправна точка за реформа на ОПОР. Надяваме се, че това ще е цялостна реформа, за да може да се справим с проблемите, е, които вече имаме дълги години и които не можем да разрешим. Не искам да изпреварвам онова, което ще ни бъде представено днес след обед, но Трябва да отговорим на очакванията на риболовния сектор и на парламента. Има едно мащабно споразумение между Европейския парламент и комисаря. То се постигна, когато се обсъждаше реформата на общата политика в областта на рибарството. Възоснова на всичко това искам да попитам министъра следното. Какви мерки ще предприемете, за да се прокарат на практика предложенията на комисаря и как ще изпълните на практика тази мащабна реформа? Регионализацията вече се спомена, различни модели на управление се споменаха. Какво ще кажете за стратегиите? За борба с изхвърлянето на, на прилова, както и с незаконния риболов. Още нещо, което споменах днес на закуската. Научната информация, която ще ни помогне да вземем решение относно ОДУ и квотите. Няма съмнение, че всички политически решения трябва да стъпят на солидна научна основа. Въпросът е до каква степен са надежни и достоверни някои проучвания, тъй като те влияят върху целия сектор в някои региони. Смятам, че трябва да се работи за създаването на цялостна платформа, според която да се определя надежността на научните изследвания. Защото те са много важни за цели сектори, за държави. Държавите, знаете, защитават своята позиция. Проучванията не винаги са надежни. Има редица отраслови проблеми. Вдъхновихме се от едностранното решение на Исландия да въведе ограничения на улова – и тук стигам до отношенията на Европейския съюз с трети страни. Знаете, че има спорове по отношение на някои рибни запаси. В третите страни много често липсват добрите риболовни практики, които ние имаме. Нашата позиция спрямо от третите страни трябва да е последователна. Това може да се случи, е, като създадем споразумение Европейския парламент много често е изтикван в страни, когато се договарят тези споразумения. Европейския парламент не е естествено контролиращ орган, някакъв вид полиция, но може да бъде разглеждан като партньор и можем да участваме. Благодаря. Госпожа Родост. Благодаря. Уважаеми господин министър, аз също искам да ви приветствам най-сърдечно на нашето заседание. Радвам се, че предложихте да работите в тясно сътрудничество с парламента. И е, след а, е, приятелската закуска, днес съм убедена, че това ще се случи. Днес ще видим какво ще представи комисията като реформа. Ще работим в тясна връзка с съвета и комисията. От влизането в сила на Лисабонския договор ние имаме отговорности да работим заедно и трябва да ги поемем. Старата реформа беше една политическа катастрофа. Все още ставаме свидетели на неразрешени проблеми, като например свръхулова, безотговорния улов, така че се получава много голям прилов. Трябва да помирим позициите на учените и на политиците, а това не може да стане ей така изведнъж е, и да налагаме решения. Това трябва да стане в самия сектор, на най-низко ниво. Само ако работим заедно, ще успеем да регулираме сектора по добър начин. Има нужда от регионализация. Брюксел може само да зададе рамката. И нищо повече. Всички подробности трябва да се уточняват на място, е, там където са засегнатите лица. комисаря ни казва, че комисията се опитва да се справи с всички проблеми. Имаме нужда обаче от ново темпо, от нова научна информация, от стабилни и достатъчни субсидии, а не от субсидии на такова ниво, че да се окоръжава незаконния, нерегулиран и недеклариран риболов без стабилни средства просто няма как да прокараме реформата. Имаме нужда, освен това, от проверки и мониторинг във връзка с изразходването на финансите. Отговорността трябва да се поема поравно между наблюдателите и контролните органи и рибарите. Само 40% от нашите нужди от риба и рибни продукти се покриват в рамките на Европейския съюз. Останалите 60% са обект на внос. Ние смятаме, че трябва да има справедливи партньорски споразумения и тук искам да кажа, че човешките права трябва да са неразделна част от тези споразумения. Съвета направи ново предложение за бюджет, според което намаляването на средствата ще е 6,8% ще съм благодарна, господин министр, ако сега дадете сигнал, че не сте съгласен с намаляването на бюджета. Какви мерки може да е, предприемете? Дайте ни ясен сигнал. Той е важен за нашето сътрудничество. Е, да, момент. Искам да ви да ви уточня, че господин министър е тук в качеството си на председател на съвета, не като полски министър. Заповядайте, господин Галахер. Uh, uh, Госпожо председател, и аз, както колегите, искам да приветствам а, полския министър в неговата роля на председателстващ съвета. И веднага след това искам да отправя благодарности за неговото предложение да се срещне с нас преди заседанието на съвета, но също така бих искал да предложа като идея, евентуално, да се срещнем отново, да се срещне той отново с нашата комисия след срещите в съвета, а, именно, а именно от декември или по-късно през октомври. Проследимостта на рибата и рибните продукти – както и свързаната с това информация за потребителите е тема, която е много важна за парламента и нашата група. И бих искал да знам как настоящото председателство ще въведе етичния кодекс на ФАО за отговорния риболов и указанията за безопасност на рибата и рибните продукти комисията и нейното предложение в това отношение ще бъдат разпространени и ние се надяваме това да позволи необходимата ни радикална реформа, но ако не е чак толкова радикална промяната, имаме възможност и ние от парламента да се намесим като резултат от Лисабонския договор. Комисарят подкрепа, подкрепя регионализацията и а, чухме за вашият опит в регионализацията. Имаме примера и на Прибалтийския регион. Трябва да говорим за това. Трябва да имаме реформа, която отчита важността на регионализацията. Трябва да имаме добра управленска структура. Тя може да бъде нескъпа, може да бъде ефективна, може да бъде семпла, така че да се справим с всички проблеми веднага. И преди да се върнем към а, темата, т.е. вероятно ще ми реагирате, че става въпрос за национализация. Не, не става въпрос за това, става въпрос за оптимизация и трябва да свържем тази ситуация и с правната рамка. Необходима е силна политическа воля, особено от вас, председателстващите, за да водите този процес през следващите 6 месеца. Мисля, че не е достатъчно да се каже, а, че трябва да се справим с изхвърлянето на а, допълнителния свръхолов не само това трябва да направим. И мога да ви кажа, че а, всеки комисар или управляващ, който каже, че ще имаме нула изхвърляне на а, допълнителен улов и изхвърляне на риба, а, всеки, който заяви това в началото, е обречен на провал. И ми се струва, че дори и да говорим само за компенсации в това отношение, това би било погрешен подход. Индивидуалните прехвърляеми квоти са друга тема. Това ме притеснява, защото ми се струва, че става задължително. А, да, предстоят преговори по този въпрос, но това ще бъде краят на рибната индустрия в малки а, държави и ще се отрази пагубно на някои области, Виждам ясно какво се случва. Някои от по-големите компании в Европа и мога да говоря за примера на моята страна, те унищожават малките рибари с техните малки капацитети и възможности. Ето защо е необходимо да говорим за тези квоти. Също така не знам, господин министър, какво се случва във вашата държава, но имаме обща политика по контрола и санкциите. Контрола е общ и санкциите трябва да са общи. А понякога се случва така, че едни малки нарушения се криминализират и смятам, че трябва да се унифицира този подход. Искам просто да попитам дали имате възможност днес или по-нататък да ни разясните отношението си към общата декларация от моята държава, от Франция, Испания и други държави по общата политика в областта на риболова. Също така финансирането на риболовни кораби. Казахте, че не искат, не няма да има повече финансиране за допълнителен капацитет, но ако се обърнем към комисията, все пак става въпрос за интереса на Европейския съюз, да имаме по-добър дял, по-добра економическа възможност. Защо трябва да се извежда един кораб от е, употреба без някаква помощ, без някакво съдействие, ако целта в крайна сметка е да стане по-устойчив риболова. Ето защо смятам, че трябва да има някаква финансова помощ за подобни действия. И накрая, вече говорихме за това, надяваме се, че ако не може радикално да се промени политиката в рамките на 6 месеца, то поне можете да ни помогнете в споделянето на ресурсите. Споменахме това сутринта. Споделените ресурси са във връзка с Норвегия, Фаройските острови, Исландия. Трябва и е необходимо да защитаваме този риболов. Но ако другите действат едностранно, няма как да продължи а, тази практика. Господин Стивенсън спомена това сутринта, че има видове, които почти изчезват заради а, неотговорния, безговорния риболов. А, струва ми се, че е хубаво да чуем от вас как виждате тази отговорност. Можете ли да поемете активно отговорността, така че всички комисари, които имат отношение по това, по търговията и така нататък, могат да се съберат и да действат бързо, защото ако ние получим съобщение, ще се справим изключително бързо, ще е необходимо съвместно вземане на решение, но единственият начин да се справим с този проблем е посредством санкции. Няма как 900 хиляди тона да бъдат ловени, при положение, че научните данни дават драстично по-низки цифри. Трябва да кажа и говоря от името на моята страна, че ще се отнася до скумрията и също така и по отношение на Обвиненото кралство. Те имат сериозен интерес в това отношение. Изключително стриктно спазваме а, всички правила, спазваме квотите, и това се отразява на цената. Но това, което виждаме, че се случва, че щом се увеличат с 150% уловите, то това няма да повлияе добре на цената. Има дълъг списък, аз споменах един дълъг списък от въпроси и приоритети, но ако можете да направите нещо в рамките на вашите 6 месеца, бихме се радвали. госпожа Лювин а, за зелените. И аз бих искала да приветствам полското председателство в нашата комисия. За първи път Полша председателства Европейския съвет и действително това се случва в един много интересен етап, когато текат реформи както на общата селско-стопанска е, политика, така и на тази в областта на риболова. От страна на зелените би било интересно да чуем какви са приоритетите за това полугодие на полското председателство, как ще преведете съвета през всички заседания и срещи, така че този път реформата наистина да бъде толкова радикална, колкото всички вече искаме на този етап. Подозираме, че ще има неохота от страна на някои от държавите членки по редица въпроси, но определено ви пожелавам много успех и късмет при реализирането на намеренията в а, реформата, тя да бъде екологична, социална и економическа, но с а, подчертаване на а, екологията, тъй като ако нямаме богати океани, а, устойчив растеж, няма как да имаме а, екологосъобразност. Ето защо е необходимо да имаме дългосрочна перспектива по отношение на управлението на рибните запаси, тъй като ако разсъждаваме година за година, винаги компромисът ще бъде в превес на краткосрочното и ще забравим дългосрочната визия, която идва с ползи не само за околната среда, но и за сектора на риболова. Това ще се случи, ако сме отговорни и спазваме научните съвети. Това е изключително важно за нас. Един конкретен въпрос. Знаем, че в момента съвета и парламента а, не стигат до разбират, правителство по редица а, преговори за различни риб, рибни запаси. А, как ще се справим с този въпрос? Защото тези дългосрочни планове са изключително важни за устойчивостта на рибарството. Ако не преодолеем тези междуинституционални проблеми, ще бъдем изключително затруднени. Друг въпрос е свързан с биоразнообразието. Знам, че полското председателство има амбиция за да се а, подготвят заключения за Европейската стратегия за биоразнообразие през 2020 година. И тъй като европейските океани и морета са поне толкова големи, колкото земната а, част, сушата, имаме над 10 милиона животински вида в а, океаните и моретата, много повече отколкото на Земята. Трябва да се погрижим за това биоразнообразие на европейските води. За мен това е основополагащо. Ако пропуснем този елемент в Европейската стратегия за биоразнообразие, то няма да имаме дори половин стратегия, по-малко от половината ще бъде обхванато. И така, как ще гледа полското председателство за реформ, а, към реформата на а, политиката в областта на риболова и връзката и с стратегията за биоразнообразието? Много се радвам, че вие подчертахте, че имате много а, силна решимост да постигнете а, разбирателство по отношение на 2015 година. Максималният устойчив улов да бъде обвързан с дата 2015 година, защото ако по, а, стигнем този устойчив а, статут, ние ще приемем и принципа за възрастта на видовете, който да бъде хармонизиран в а, тази работа. Надявам се, че принципът е отчетен в работата на полското председателство, както по отношение на реформата на е, политиката в областта на риболова, така и по отношение на стратегията за биоразнообразие. И един последен въпрос. Външната политика в областта на риболова. Партньорските споразумения за риболов. Какво е приоритет за полското председателство в това отношение? И последен въпрос. За економическия фонд за рибарството знам, че Полша заедно с други държави са подписали съвместно заявление, че искате този фонд да остане поне на същите нива, на каквито е в момента. Но ми е любопитно какъв тип подкрепа смятате, че трябва да имат субсидиите. Според зелените, всяка економическа подкрепа на сектора за риболова трябва да се превърне и да стимулира по-устойчивите практики в областта на риболова, за да помогне на рибарите да имат да речем, ново образование или ново обучение, тъй като те ще останат без работа заради намаляването на риболовния флот. Според нас е необходима всякакъв вид економическа подкрепа и тя трябва да бъде заедно с принципите на общата политика в областта на риболова и ам, трите стълба економически, социален и екологичен. Това бяха моите въпроси. Благодаря. Eh, Господин Гробарчик. Dziękuję bardzo. Przyłączając się do... Много благодаря. И аз искам да започна първо с пожелания за добре дошъл и с благодарности за презентацията. Въпросът ми е свързан с приоритетите. Приоритетите в областта на реформата. Изглежда сякаш, че най-важната, водещата цел в а, тази реформа на общата политика в областта на рибарството е нейната функционалност. И това изглежда е водещият стремеж в рибното стопанство в Европа. В предходни ваши изказвания вие говорихте за регионализация на управленския механизъм на тези рибни запаси. Днес обаче не говорите за регионализация. Не знам защо. Аз бях разбрал, че регионализацията ще бъде основният момент в реформата. Без тази регионализация просто смятам, че реформата е обречена на провал защото досегашните опити за козметични операции на тази политика бяха доказателство точно в тази посока и доказателство за това, че пострада както сектора, така и рибните запаси. Днес ще изслушаме госпожа комисаря и най-вероятно тя ще защитава точно обратната позиция. Ще ни обясни, че не можем да защитаваме регионализацията заради Лисабонския договор, заради новите процедури, заради каквото там друго се сети, да ни каже, че е важно само и само за да блокира регионализацията. А пък аз мисля, че без регионализация няма, няма да има нова възможност за възраждане на тази политика и за риболовния сектор като цяло. Друго, друго нещо, което искам да повдигна като въпрос е сьомгата. Риболова на сьомга. Това е свързано, разбира се, по-скоро с Средиземноморието, отколкото с Прибалтика. И практиката да се лови сьомга с мрежа е доста разпространено риболовно съоръжение в Средиземноморието. В Балтийско море това не се практикува. И това според мен е ясен пример за това как едно взето за цяла Европа решение може да нанесе вреда там, където, в този регион, където това не само, че не носи положителен, а направо носи отрицателен ефект. риболовният сектор винаги е бил тази економическа зона, в която най-добре съжителства човека като економически субект с околната среда. И за това призовавам да се използва да се използва натрупания до момента опит. Маломащабният риболов е основата на риболовния сектор в Полша и затова призовавам да се получат е, тези, които желаят от нашия опит. В никакъв случай не бива да позволим неиндустриалният, маломащабният риболов да изчезне. Опасявам се, че механизмите, предвиждащи прехвърлими квоти, в крайна сметка ще се отразят много зле на маломащабния риболов. Затова предлагам механизмът за общи прехвърлими квоти да не се включва в реформата на ОПОР. И сега последно. Брака, изхвърлянията на уловена риба. Това е голям срам. Срам за цяла Европа. След е, някои репортажи, излъчени от е, ББС, всички успяха. Цялото европейско гражданство или поне тези, които се вълнуват, разбраха, видяха в какво се изразяват е, тези изхвърляния и се възмущават. Логично е всъщност. Затова трябва нещо да направим и ние. В Балтийско море нещата са малко по-различни. Приемливо е Приемливо е понякога да се практикува изхвърлянето на определен вид риба, като например рибата треска, която може да оцелее. Доли и изхвърлена и след това върната в, обратно в морето, може да оцелее. В други случаи, за други риби, това съвсем не е така. Промишленият риболов не бива да бъде изобщо допускан в Балтийско море. Неизвестно защо обаче допустимата квота там е възможно най-голяма, най-висока сравнение с всички останали и никой не се вълнува от екологичните щети, които се нанасят на морската среда. Аз имам проучвания, които показват, че промишленият риболов в Балтийско море изтребява, особено в западната част на морето, почти всичко. Вече няма херинга останала почти, Не се знае защо точно. Никой не излиза с конкретни материали по въпроса, но мнозина са склони да мислят, че това се дължи именно на промишления, на едромащабния риболов. И вие, като полски министър, смятам, че трябва да подкрепите тези океански риби, като например херингата, които в други държави обаче не се смятат за риби годни за човешка консумация, а се използват преди всичко а се използват преди всичко за фураж. Пак повтарям, херингата или шпротите. Използват се за фураж на едър рогат добитък или в птицефермите. Затова аз смятам, че точно Полша трябва да заложи на стимулирането на тези океански рибни разновидности и пригодността им за човешка консумация. Благодаря. Госпожа Фрага, пак повтарям, господин министрът е тук като представител на съвета, а не полски министър. В 10.30 е предвидена пресконференция. Два часа вече е тук при нас и най-накрая не забравяйте, че има още петима, които са се записали. Така че моля да задават въпроси, а не да изнасят речи. Това, което им беше за реч, вече го казаха координаторите. Моля, значи да сте кратки. След 5-10 минути трябва да напуснем двамата ние с министра. Господин Валеса. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин министър, и на вас. Въпросът ми е, значи, свързан с Балтийско море. Вълнувам се по-точно от многогодишните планове за рибата треска. Миналата седмица бях в пристанището на Владиславово и там разбрах, че популациите риба треска са нараснали до степен такава, че могат да застрашат популациите шпроти, които, както се разбра, се ловят за промишлени цели, а не за хранителен продукт. Въпросът ми е, ако това е така, ако рибата треска се превръща в заплаха за шпротите, първо всъщност да ви попитам, така ли е? Рибарите ми казват, че това е така и че има нужда от е, регулиране на това, на целият този процес, който поставя под заплаха цялата хранителна верига. Че според тях трябва да се увеличат с 40% цифрите за допустим улов. Знам, че многогодишните планове е, не позволяват точно това да се случи. Има определени квоти, има определени цифри, но пак повтарям, нещата са сякаш много академични, много христоматийни. Искам да попитам, дали председателството може да направи по-гъвкави всички тези механизми? Благодаря. Ромева Руеда. И аз ще бъда кратък. Имам два въпроса. Първият ми въпрос е. Казахте всъщност колко ще бъде важно развитието на аквакултурите. Дали може малко по-подробно да ни обясните какво се изразява това? Не винаги е най-добрата опция, особено ако търсим опазване на, устойчиво опазване на рибните ресурси. Ако, ако вместо да опазваме рибните пасажи в естествена среда, тръгнем да ги отглеждаме в ам, ферми и рибни стопанства, дали няма да нарушим логиката на сектора, логиката на рибното стопанство и неговото устойчиво развитие. Това ми е първият въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с целите от Йоханесбург, а именно до 2015 година да бъдат изпълнени. Това означава, разбира се, че някои от е, някои представители на сектора трябва да се пожертват. Кои части от сектора, кои ресори биха могли да бъдат подложени на натиск, за да се изпълнят целите, определени от съвета, а именно кой да може да лови риба и кой да не може. Госпожа, господин Стивенсън сега. Господин Стивенсън, заповядайте. Аха. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, през последните няколко години е, много пъти комисар Даманаки ни обясняваше, че ОПОР, такава каквато е сега, представлява една катастрофа. И то реална катастрофа. Много от колегите казаха това тази сутрин. Тя освен това много пъти ни казваше, че е, се бори в Ариергарда срещу своите собствени юрисконсулти и комисията, които са заявили, че регионализацията, за която всички пледираме, е против разпоредбите на договора. Аз и много други хора сме чували слухове, според които регионализацията като част от пакета е доста размита. С други думи, бюрократите са спечелили битката. Ако това е така, господин министр, разчитаме изключително много на вас да спазите обещанието си от тази сутрин, а именно да възстановите напълно елемента на регионализация. Не можем да продължим това катастрофално микро управление на бюрократите от Брюксел. Не ми пука дали става въпрос за разпоредби на договора или не. Разрушени са хиляди работни места и не приемаме нищо друго, освен една реална регионализация. Благодаря, господин Капулас Шантош. Бригада, сеньора президент. В... Благодаря, госпожо председател. Ще задам един въпрос. Няма да говоря надълго и на широко, защото вчера Успях да поздравя министъра по време на закуската в Комисията по околна среда. Въпросът ми е следния. Видях документа на председателството, който определя вашите приоритети. Документа от 1 юни. Казвате, че външната политика в областта на рибарството ще е следната. флотите, които извършват риболов далече от Европа, ще работят в различен контекст. И документа казва, че ще има политики за различните сектори. Какво означава това? Какво означава либерализиране на управлението на флотите, които ловят риболов на дълги разстояния? Госпожа Андрес Варея я няма, така че приключихме с изказванията. Господин министр, имате думата. Дякую Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Iście zadanie saperskie, żeby в tak krótkim czasie odpowiedzieć на всички питания. Благодаря много. Няма да ми е възможно за толкова кратко време да отговоря на зададените въпроси. Бяха много. Така че позволете да, да ви кажа, че всъщност много от въпросите, които задавахте, след това ги отговаряхте вие сами. И ми беше особено приятно да изслушвам изказванията, защото това е подготовка за обсъждането след това на реформата на ОПОР. Обсъждания от този тип се водят и в комисията, и в съвета, но са различни по дух. Тук духът е различен и това го приветствам. Предходната реформа беше открито казано провал. Разруши едва ли не рибното стопанство, разруши сектора, разруши рибните запаси. Така че ясно е, всички сме на едно мнение. Новата реформа трябва да бъде много по-дълбока. И в общата политика по селско стопанство говорим за необходимостта от реформа. Има, разбира се, някои дисидентски гласове, които твърдят, че реформата трябва да бъде премерена, че нито земеделието, нито рибното стопанство могат да издържат е, много революционни мерки. Аз това го чувам, приемам, но смятам, че промените трябва да бъдат решителни. Позволете да спомена Лисабонския договор и необходимостта той да бъде въведен изцяло, особено в областта на съвместното взимане на решение. Обмяната на мнения при подготовката на законодателни пакети, пакети всъщност трябва да бъде един истински диалог, една истинска обмяна на мнение по призвание. Господин Стивенсън посочи, че често ни отговарят, че не може да се регионализира именно заради Лисабонския договор, а пък от друга страна пък ни се казва, че бюрократите бюрократите съсипаха, ако позволите, идеята за регионализацията. Няма да навлизам сега в този дебат. Искам първо да изслушам госпожа комисар Даманаки и след това да взема отношение. Разбира се. Разбира се, че бюрократите ще бъдат по-консервативни от нас, политиците. И именно ние, политиците, трябва да направим решителната стъпка напред. Управлението на рибните запаси, разумното им управление. Разбира се, че научните анализи не винаги са 100% надежни. Знам го това но знам и че по принцип не съществува надежна информация и по въпроса за реално уловените количества риби. Има много незаконен, недеклариран и безотчетен риболов, който съвсем не подлежи на контрол. Не можем да го проконтролираме по никакъв начин. Реформата от 2002 година не успя. Провали се просто защото секторът не я прие. Секторът бе против. И за това сега, при тази нова реформа, смятам, че ние като политици трябва да тръгнем първи на диалог с представителите на риболовния сектор, да им обясним в какво се изразява. Ако пак бъдат контра, пак ще бъдем обречени на провал. Предлагам, значи, да не прилагаме само метода на пръчката, а да прилагаме и метода на моркова или на захарчето. През тези 6 месеца, които ми предстоят като полско председателство, трябва да бъда координатор. Разбира се, че имам свое собствено виждане, свое собствено мнение, но те няма да бъдат решаващи в ролята ми на председател на съвета. Бидейки председател на съвета, трябва да търся начин за едно плодотворно общуване между комисия, съвет и парламент. Сега по въпроса за регионализацията наистина трябва да й дадем една нова възможност на тази регионализация. Да не забравяме и едромащабният промишлен риболов. Вярно е, че този промишлен риболов е сляп и глух за хората, които работят в сектора. По въпроса за разумното управление – наистина трябва да се отреагира по някакъв начин на свръх риболовния, на свръх капацитета в други части на света. Трябва някакси да развием механизми за взаимен контрол с партньорите ни. Партньори от типа на Фаройски острови, Исландия, Норвегия или пък Черно море. в Черно море, Черноморското крайбрежие всъщност, има две държави членки, които трябва да приемат нормите на ОПОР, а на останалите държави от Черноморския басейн им е все тая, ако позволите. Затова, когато се установяват норми, когато се установяват норми, трябва да се установяват и правила, по които те да се прилагат не само от държавите членки, а и от техните партньори от трети страни. Пак повтарям, аз като председател на съвета трябва да бъда координатор, трябва да бъда слушател на това, което казвате вие, защото вие сте много по-близки до реалните проблеми които изпитва сектора много, в много по-голяма степен, отколкото експертите, техничарите, бюрократите тук в Брюксел. Имам предвид комисията. Друго нещо, което си поставям за цел е да се изпълнят целите до 2015 година, но не искам да го правя прибързано а да и се вслушвам в аргументите и мотивацията на всяка от страните. Когато взех тук колегата отношение по въпроса за регионализацията, даде конкретни примери с Балтийско море, с Средиземно море, с Черно море, даде примери, конкретни примери с риби. Съгласен съм убедително прозвуча, но искам да посоча, че във всяка една различна част на Европа има различни характеристики на риболовния сектор. Хората работят по различен начин и много повече рибните стопани всъщност биха пострадали от едно неудачно наше решение, взето тук в Брюксел, отколкото да кажем корабопритежателите или големите риби от е, индустриалния бранш. По въпроса сега за аквакултурата, въпроса, който ми зададохте, аз нямам предвид само морската аквакултура култура, а и сухоземната такава. Защото според мен тя е малко вън от нашето внимание напоследък. Така че, когато става дума за морски, океански ресурси и необходимостта те да бъдат опазвани, щадени, Смятам, че заместител до известна степен, заместител на тези ресурси би могъл да дойде от аквакултурни, от фирмите, от фермите за аквакултура. Това имах предвид. Не знам какви са вашите обичаи тук, как се приключва един такъв дебат. Аз просто искам сега да ви благодаря за за вниманието и да ви кажа, че съм винаги готов за сътрудничество. Благодаря, казва госпожа председателката и аз ви благодаря. Господин Стивенсън, ако обичате, елате да председателствате на мое място. Ние отиваме да дадем пресконференция. Благодаря. Okay, ladies and gentlemen, uh, the chairman has had to go to do a... И така, дами и господа, нашата председателка а, отиде да направи заедно с представителите на председателството пресконференция, така че да ви помоля да заемете местата си и да продължим с а, точка 12 от нашия дневен наред. С оглед на рамковото споразумение между парламента и съвета. изпълнителният директор на Агенцията на общността за контрол на рибарството в град Виго трябва да се яви пред нашата комисия за размяна на мнения а, относно планираните дейности и работния, работната програма. И за това а, приветстваме господин Паскал Саворе, а, който е предложен за изпълнителен директор, както е споменато в нашия дневен ред. Първо да благодарим на господин Костър, неговия предшественик. А, той беше изпълнителен директор на агенцията. Да му благодарим за целенсочените усилия в самото създаване на агенцията. Ще си припомните вероятно че ние посетихме в делегация Виго и там имахме много интересно заседание с господин Коста в агенцията в град Виго. И така, ние оценяваме а, високо неговите старания и факта, че той ни а, оставя една агенция, която е действа с а, пълна мощност и а, господин Саворе също така, може да се каже, че беше в чудесно работно сътрудничество с господин Коста и без да се бавим повече, давам думата на господин Саворе, за да ни информира за дейностите на агенцията в град Виго. Господин Саворе. Благодаря, господин председател. Здравейте, дами и господа. За мен е удоволствие да се запозная с вас. Бих се представила, ако ми позволите. Аз съм от френската администрация. работил съм в морето 15 години, преди да се присъединя към морската администрация. Имам много опит в морските региони. Специализацията ми беше по а, радари и електронни уреди. Аз съм бил в различни центрове за спасяване и реагиране в ситуации, в които трябва да се спасят хора в океаните. И а, също така съм участвал в а, мониторинговия център. 26 години работи в френската администрация, отговарям за контрола и инспекцията и съм особено заинтересован от а, възможността да управлявам такава агенция. Моят отговор ще бъде да съм напълно прозрачен а, към вас, защото вие представлявате всички 500 милиона европейски граждани и, и поемам тази отговорност към а, вас и към хората да бъдем прозрачни, да бъдем ясни, да предоставяме най-добрата възможна информация, която се отнася до политиката на агенцията. Аз идвам от Бретон във Франция, Бретан и там, където съм роден, винаги е била а, важна риболовната индустрия. Аз а, израснах с два езика, с френски и с бретонски. И а, наистина представлявам идентичността на Европа по този начин, на този остров, който съм израснал. И така по отношение на агенцията, там се действа изключително ефективно. Заедно с председателя господин Коста имаме много ефективни взаимоотношения. Той започна от самото начало на създаването на агенцията, разработи една изключително а, сериозна, стрикна система за координиране на съвместните а, дейности по риболова. От моя лична гледна точка, ако ми позволите още няколко минути, би била да се постави а, сериозен акцент върху равните условия за всички държави членки по отношение на а, риболова. Всички сме наясни, наясно колко е важно да пестим средства на държавите членки на общността. Смятам, че агенцията е особено зряла при координацията на дейностите и от моя гледна точка би било полезно да се постави а, ударение върху три основни цели с ясни а, показатели, които да могат да се проследяват, а, сравняват, а, изграждане на капацитета, борба срещу нелегалния риболов и а, помощ за държавите членки Моето задължение би било да имам изключително ефективни взаимоотношения с всички държави членки, да съм наясно с условията, изискванията към тях. И се надявам вие да си сътрудничате с агенцията, тъй като това е изключително важно за бюджета. Що се отнася до помощта за държавите членки. Много е различна ситуацията в тях. Има някои, които, в които е необходимо да повишим а, качеството на данните, обучението, сравняването на данните и да имаме по-обстойни техники и ефикасност а, при проверките и инспекциите на ситуацията в риболова. Мисля, че за всички от риболовния сектор и за европейския потребител е изключително важна дейността на нашата агенция и очакването на широката общественост е ние да предприемаме действия за справяне с ситуацията и аз мятам, че ние можем да правим повече ефективност в борбата с нелегалния риболов, като сравняваме данни, както тези, които имаме, така и с данните от Frontex, данни от Интерпол, тъй като понякога става въпрос за организирана престъпност и ние трябва организирано да действаме, за да дадем достоен отговор на съответната ситуация. Благодаря ви изключително много, господин Саворе. Надявам се, че вашата роля ще ви а, доведе до тази ефективност, за която говорите. Имаме един желаящ да вземе думата, госпожа Лювин. Благодаря. Добре дошъл на господин Саворе. A, a, a important... Предстои ви много важна задача, тъй като ще поемете поста изпълнителни директор на Агенцията на общността за контрол на рибарството и мисля, че говоря от името на всички депутати и членове на тази комисия, когато казвам, че това е изключително важна институция – за да може държавите членки да координират своите усилия в контрола. Както господин Стивенсън каза, ние посетихме Виго миналата година и останахме силно впечатлени от това, което видяхме по отношение на съвместните планове за разполагане във връзка с червения тон в Средиземно и Балтийско море. Това е част от дейностите на вашата агенция. Аз съм докладчик за това как Европейския съюз може да се справи в глобален мащаб с незаконния, нерегулиран и недеклариран риболов. Отговорността на съюза не се свежда само до премахване на тези практики в ЕС, но тъй като Европейския съюз е сериозен играч в световен мащаб, когато става въпрос за риболов и имаме сериозен внос, ние трябва да поемем отговорност и в световен мащаб, тъй като ние сме е, един от най-богатите блокове в Европейския съюз, в света. Искам да разбера как вашата агенция може да допринесе за справяне с незаконния и нелегален риболов. Може ли агенцията да получи по-голяма роля в онези води, в които имаме международни споразумения за риболов? Имаме вече наед общностен съд, който да извършва надзор в международни води. Може ли тази практика да се разшири? Освен това, искам да разбера какво може да направи Европейския съюз за да се справи с незаконния риболов не само в Съюза, но и в международен мащаб. Благодаря. Още няколко колеги искат да вземат думата. Господин Кун е първи. Ja, ein herzliches Willkommen, Herr Savary. Добре дошъл, господин Саворе. Надзорните органи в областта на рибарството имат важна роля не само когато става въпрос за незаконния риболов или риболова на черно, както го наричаме понякога, а и когато става въпрос за координиране на риболовните усилия на държавите членки, в момента обсъждаме ОПОР за следващите 7 години и знаем, естествено, че като членове на парламента получаваме критики, както и комисията получава критики от самите рибари. Защото те имат мрежа за комуникации, за контрол, която е в целия сектор. За отделните плавателни съдове е ясно, че ако искат да излезат в открито море, трябва да имат лиценз. Възниква въпроса обаче къде точно се разслава рибата в държавите членки и тук агенцията играе важна контролна роля. Освен това, за бъдеще се предвижда да има и електронен дневник. Там ще се включва ОДЛ за отделните плавателни съдове. Синята котия, както я знаем в момента, ще се превърне в електронен дневник. Да имате опит като моряк, Знаете каква роля е, има електрониката, имате опит в това отношение. В Германия рибарите звънят на контролните органи и казват къде се намират и дали имат нужда от електронен дневник. С две думи става въпрос за подготвяне на цяла поредица от солидни механизми за контрол – Целта е да не се отиде в забранени зони в морето, за да се лови риба, за да се спазва и одел. Много е важно всички тези въпроси да бъдат разгледани по време на вашия мандат като изпълнителен директор. Освен това, трябва да създадете ясни насоки за упражняване на контрол и проверки, за да може всички представители на индустрията в Европейския съюз да бъдат контролирани надлежно, както по отношение на ОДЕО, така и по отношение на размера на окото на мрежата. Освен това, надзора по отношение на трети страни. Виждаме какво правят руснаците, исландците, фариойците, норвежците в Балтийско и Северно море, както и в Атлантическия океан. Това са все примери за порочни практики. Какво ще направи вашата агенция? Мисля, че трябва да създадем ясна система в държавите членки, система за контрол, а тази система трябва да работи и по отношение на третите страни. Благодаря господин Кун, господин Грубарчик. Много благодаря, господин председател. Добре дошъл на господин директора и поздравления за стъпването в длъжност тази толкова важна длъжност всъщност, защото агенцията е важна за европейския триболовен сектор и за общата политика в областта на рибарството. По въпроса за подробното представяне на вашия предходен професионален опит и така нататък. Това разбира се, че е важно. Това, което е важно обаче сега, е да сме уверени, че вие като личност и агенцията, която оглавявате, ще бъдат 100% отговорни за всяко едно от взетите, си, от взетите решения. Надявам се, че агенцията ще работи добре защото хвърлих едно око на вашата биография и видях, че често сте заемал отговорни постове и сте отговарял за опазването на човешки живот понякога. Така че надявам се, че сега, ще на висота, сега също ще сте на висотата на очакванията и бих пледирал за отговорност и прозрачност. Не се поддавайте на политически натиск, не се огъвайте пред волята на държави членки или на някои личности реформата на ОПОР ще има нужда точно от такъв вид поведение и от точно такава агенция, а именно прозрачна и с призвание да огласява всичката информация, с която разполага, да я огласява пред европейското гражданство и пред евродепутатите. Поне аз така виждам основите на едно добро действие, на една добра работа на вашата агенция. Благодаря. Much, Благодаря, господин Гробарчик. И накрая, госпожа Андрес Барея. Много благодаря, господин председател. Поздравления. Честито за назначението. И браво за това, че ще живеете в Виго. Чудесен град и чудесни ресторанти, чудесни менюта. Сега, освен, освен рекламата на Испания, която исках да направя, искам още нещо важно да кажа. А именно да взема повод от вашите думи за сътрудничеството между държавите членки. Разбира се, че е важно, когато става дума за информация и за качество на събираните данни. Очевидно е, че не може да се анализира, не може да се дава оценъчен анализ на информация, която не е надежна. агенцията. Агенцията за контрол на рибарството в Виго, разбира се, че не може да си върши добре работата, не може да контролира и да координира, ако не си сътрудничи с държавите членки. Как смятате да накарате държавите членки да прилагат правилата? Има държави като Испания, където има определени слаби места – черни точки на картата, свързани с нелегалният риболов. Има, разбира се, и други държави в Северна Европа, които нямат точно такъв проблем, но имат други, не по-малко черни точки и интересно защо, за тях нищо не се знае. Как или поне не се знае в такава степен. Как смятате, значи, да накарате държавите членки да прилагат отговорно изискванията? Благодаря. Благодаря, госпожо Андрес Баре. Нека и аз да направя един коментар. Когато посетихме Виго с интерес, видяхме, че агенцията работи най-вече по отношение на червения тон – изправо. Малко след нашето посещение обаче се разрази криза с свръхексплоатацията на скумрията в северната част на Атлантическия океан. Господин Кун спомена Фариорските острови и Исландия, които произволно, без контрол, увеличих с 150 хиляди тона своя улов. Общата цифра вече възлиза на около 1 милион тона и съответно скумлията няма как да остане е, жизнеспособен вид, няма как да се запази устойчивия улов, ако продължим по този начин. Естествено, винаги може да говорим за това как ние опазваме е, рибата, как спазваме стандартите но трябва да се отбележи естествено, че и в моята страна Шотландия също има случай на разтоварване на риба, уловена на черно. Наскоро също станахме свидетели на 100 000 тона скумрия, също разтоварена незаконно. Това просто поставя пирон в ковчега на нашите усилия да опазим живота на скумрията. Преди време написахме съвместно писмо до агенцията в Виго, до господин Костер. Поискахме да се предприемат действия и разбрахме, че има правила, според които писмото трябва да мине през съвета на министрите и се очудихме, че правилата всъщност са толкова негъвкави. Когато станете свидетел на незаконна дейност, не може да направите нищо. Просто трябва да имате решение, което първо да ви е дадено от съвета. Може ли да поговорите малко по този проблем? Може ли да ни кажете какви действия са предприяти по отношение на запасите на скумрия? Действията на Фариорските острови и Исландия доведоха до ситуация, в която поради своите действия много хора ще загубят лиценза си, тъй като максималният устойчив улов е надхвърлен и то значително. Това е нещо много сериозно, направо трагедия. А вината е на Фариоските острови и на Исландия. Може ли да гарантирате, че няма да има незаконен улов на скумрия в Европейския съюз? И въобще може ли да направите нещо, за да се разреши проблема с Исландия и Фариорските острови. Сигурен съм, че ще ви е много трудно, но бихме искали все пак да получим някаква информация, ако може да ни успокоите. Доста сериозни въпроси бяха зададени, няма да ви е лесно сега. Е, Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да отговоря по ред на зададените въпроси. Ще отговоря на, на испански на госпожа Андрес Варея, като стигна до нея. Сега, по въпроса за отговорностите на Евросъюза и на третите държави относно операциите по контакт контрол. Разбира се, че трябва да се борим против незаконния риболов, предимно вън от Евросъюза и тук можем да се опрем на три стожера. На първо място работата извършена от комисията вече в тази област с, с подкрепата на съвета по регламент 1005 от 2005 година където се уточняват правилата за удостоверенията за проследяемост. Това е библията, да кажем, на борбата против незаконния риболов. Сега, в момента прилагаме всичко това, транспонираме го в държавите членки и ако се сравним с Штатите или с Канада, и ако приложим контролните мерки за контрол на пристанище, на пристанищните комплекси, то тогава със сигурност крайният резултат ще бъде положителен. Второ, втори стожер, както посочих, вече нужно е да се борим с съответните модерни средства срещу недекларирания риболов. Класическите методи вече са морално остарели, тъй като не само бреговите държави, не само ексклюзивната, изключителната морска зона трябва да бъдат подложени на контрол и щателно претърсване. За момента обаче, за сега няма международни регистри. Работи се по взаимодействие с а, Обединените нации или с някои международни организации, които да помогнат създаването на една такава обща международна база данни или регистър. Всичко това, разбира се, се вписва в ОПОР. След малко ще кажа нещо, което според мен не се вписва в нея. Какво се случва с споразуменията за партньорство в областта на рибното стопанство? Ние сме загрижени, не само ние като политици, а и а и европейското гражданство, което вие представлявате, е, е меко казано, загрижено от това, че подписваме партньорства, споразумение за партньорство с държави, които не отговарят на изискванията. По въпроса пак повтарям за тези споразумения за партньорство, позволете да дам един пример. Пример пример за арабски държави, които подписаха договор наскоро с Китай, договор, който за момента е доста непроницаем, докато Евросъюза изисква споразуменията, които се подписват с него, да бъдат много по-прозрачни. И ето тук се крие капана. Може би трябва да проведем организа... в рамките на някои организации от сорта на Международната организация по морско право или други регионални браншови организации да проведем преговори, значи, за нормите за прозрачност. Те да бъдат валидни за всички, а не ако някой не иска да ги спазва, да има как да се измъкне. Следва, разбира се, да бъдат развити и други мерки за контрол и проследяване, по силата на които Европейският съюз с юридически и финансови лостове да може да наложи волята си. Пак повтарям, че това може да се из... случва на ниво международни и регионални организации. Имам предвид и КАТ, Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан, в ексклюзивните, изключителни морски зони. Нещата са още по комплицирани, тъй като границите са очертани от точно определени конвенции, международни конвенции, така че контролът може да се осъществява единствено и само в този ексклюзивен периметр. Комисията е в течение и работи изпреварващо по този въпрос. Нещо друго, което искам да споделя с вас е политиката, устойчивото измерение на ОПОР. Устойчиво измерение свързано с оцеляването на рибните ресурси. На пазара, пазарът се ръководи от съответните свои правила, но виждаме, че всъщност е, рибните пазари, земеделските пазари започват все повече да приличат на пазарите, да кажем, за резервни части, за самолети или каквото и да било високотехнологично е, производство. Е, селското стопанство вече не е селското стопанство такова, каквото беше преди 100 години. Но пак продължава, разбира се, да зависи от природни и други фактори, които го правят специално уязвимо. Защо тогава да не помислим как да улесним достъпа на рибни и земеделски продукти до европейските пазари по някакъв улеснен механизъм. По някакъв улеснен механизъм, който да цели именно устойчиво развитие. И с оглед на този приоритет устойчивост можем да решим дали да приемем или да не приемем дадена стока на даден европейски пазар. Другият въпрос, който ми зададохте е свързан с настоящата уредба и за и за влиянието или натиска, който мога, на който мога да бъда подложен от държавите членки. Нещата тук са изключително ясни от създаването и до през 68 година до днес. Изпълнителният директор не може да получава инструкции от държавите членки. И това е кристално ясно за мен. Аз съм независима личност. Независима фигура и съответно ако бъда подложен на нетърпим натиск, бих подал оставката си. Сега по въпроса за данните, господин Кун посочи, че има много данни, данни от всякакъв характер. Наистина процесът вече е в ход. Процесът по тяхното събиране. Европейската комисия, с която работя по този въпрос, задейства чрез поредица регламенти, задейства значи система, система, с помощта, разбира се, на държавите членки, система, която се нарича електронно събиране на данни. Електронно събиране на данни, което се явява нещо като Коперник, да кажем, в световната история, тъй като в момента ще бъдем в състояние да разполагаме с много по точни, електронно измерени данни за това какви рибни количества са разтоварени на европейските пристанища. Смятам, че информатизацията, компютъризацията в този смисъл ще окаже благотворно влияние върху сектора по две причини. Първо, днес всички економически пера се развиват благодарение на електронни статистически данни. И освен това от няколко години насам всъщност виждаме, че рибното стопанство е една от многото дейности, които се развиват в световното стопанство. Свързани с Световния океан, имам предвид ветрени паркове и всякакви други економически дейности, с които е принудена да съжителства с които е принудено да съжителства рибното стопанство. Стратегията на господин Барозо, свързана с економическа самодостатъчност, енергийна самодостатъчност, идваща от альтернативни източници, ни доведе до подписването на Декларацията за биологичното разнообразие. Виждате, значи, че рибното стопанство днес е, съжителства с много други необичайни до момента фактори. Сега продължавам по въпроса за нелегалният е, риболов, нелегалният улов на скумрия по-точно в Испания. Разбира се, че много държави членки практикуват или са практикували тази черноборсаджийска дейност на нелегално ловене на риба. Смятам, разбира се, че нещата в момента са много по-различни данните биват подложени на смесен контрол и така в крайна сметка механизмът за контрол е по-ефикасен. В какво се състои всъщност проблемът? Проблемът е на първо място юридически, защото регламентът свързан с механизмите за контрол – предвижда мерките за спешно и бързо реагиране. Този регламент, който се вписва в рамките на комитологията, всъщност – ни дава възможност да анализираме, да дебатираме, да обсъждаме една изключително комплицирана ситуация, каквато е ситуацията на този незаконен риболов. Dicho, no, no, no pienso que, quiere Да, Разбира се, че ще работя заедно с държавите членки ръка за ръка. Защо? Защото просто смятам, че трябва да разберем всяка държава членка. Всяка държавна администрация, всеки орган за управление на рибното стопанство в държавата членка. Така ще получим един холистичен поглед Така ще имаме възможност да подобрим прозрачността и проследяемостта. Друг един въпрос, свързан с координацията с държавите членки. Как да се справяме с трудностите, и които изпитват държавите членки. Не всички затруднения са от един и същи тип. Затова е толкова важен механизма за контрол. Така че комисията и нейната роля тук съвсем не са крайно необходими. Държавите членки могат да работят по тези съвместни планове самички и комисията да бъде просто нещо като подпомагащ механизъм. Тоест, може да обърне повече внимание на друг вид въпроси – тъй като държавите членки няма да имат нужда от нея за справяне с конкретни трудности, с които биха могли да се преборят просто с съществуващото вече законодателство. Комисията на свой ред би могла да продължи да работи, за да идентифицира области, в които е нужно сътрудничество на следващ етап, да действа изпреварващо. Нямам предвид само Исландия в този случай, като евентуален рисков източник, а и каквито и да били други европейски национално флагове, които са свързани с проблематика в такъв смисъл. По въпроса за контрола – Разбира се, че той трябва да бъде възможно най-общо европейски, за да могат всички европейски рибари да бъдат подлагани на един и същ контролен механизъм или механизъм за санкции в случай на нужда. Запитахте ме, запитахте ме за скумрията. Господин председателстващия ми зададе този въпрос. Разбира се, че едностранните квоти с които действат Исландия, Фаройските острови и сега и Русия, разбира се, че дискредитира до известна степен риболова в Северния Атлантик, който до момента беше образцов или поне го смятахме за такъв. В този смисъл искам да отдам дължимото на Европейската комисия, която успя да подпише споразумение с Норвегия в този смисъл. Положението е критично, не е тайна за никого. Ако Исландия Паройските острови и Русия не ограничават улова си, а Евросъюза го ограничава, то тогава бихме стигнали до същото положение като северното Путасу. Положението там бе критично, продължава да бъде и подлага на риск цели професионални, цели професионални колективи. Рибари имам предвид. Разбира се, че можем да изпитваме опасения за това дали европейците само ще бъдат в крайна сметка карани да ограничават риболовното си усилие, а трети държави не и дали това няма да се отрази на европейското рибностопанство изобщо. Разбира се, че държавите членки не са еднакви една спрямо от друга. Някои имат повече флота, други по-малко. Така че индустриалният риболов е по- широко застъпен в някои държави, а в други държави се прилага повече дребномащабният спорадичен, ако позволите, начин на практикуване на професията. И този именно втори тип ще пострада в по-голяма степен. Сега, Агенцията, разбира се, че когато става дума за контролни механизми, ние бихме могли да участваме в аудиторски операции, съвместни мисии, проучвателни мисии в Исландия, Норвегия или Фаройски острови. За момента не използваме в достатъчна степен, поне по мое мнение, тази възможност и този механизъм. От тук бихме могли да тръгнем на някакъв по-конструктивен диалог и да тръгнем към нормализиране на отношенията с Фаройските острови. Европейската комисия контролира океанските рибни видове и скумрията е такъв един вид – има план за съвместно действие, който цели да контролира улова на скумрия. Надяваме се, че така ще бъде избегнат свръх улова, който вие, господин председател, споменахте. Вие, госпожо Бария, споменахте същия случай в други държави. Във Франция аз мога да ви цитирам същия случай, само че този път при тона, т.е. има проблеми и такъв един план от типа на подготвяния в момента от комисията ще помогне. По въпроса за Исландия, конфликтът се задълбочава. Конфликтът се задълбочава и би трябвало да се заемем по сериозно с него, преди да тръгне в посока, от която връщането ще е трудно. Благодаря. Благодаря, господин Саворе. Наистина много обстойни отговори по множеството въпроси, които дойдоха от членовете на нашата комисия. Благодарим ви и наистина ще работим с вас в бъдеще в добро сътрудничество и не само по а, червената риба тон. А сега давам обратно председателското място на нашата председателка. No, it's okay. Thank you. Thank you. A ver. Sí, no se preocupe. Eh, Благодаря ви, господин Стивенсън, за това, че ме заместихте по време на пресконференцията. Съжалявам, че не можах да изслушам кандидата, господин Саворе, но бих искала от името всъщност на всички нас, надявам се, че господин Стивенсън вече го е направил, бих искала да изразя благодарност на господин Коснер за сътрудничеството му до момента с парламента, за това, че успя да създаде агенция, която работи в една толкова щекотлива област. Така че знам за какво става дума и искам специално да му благодаря. Съжалявам, че, си, че ни напуска. Ние работех, работихме рамо до рамо. Така че за това си позволявам да настоя да се отрази в протокола на днешното заседание нашата дълбока благодарност за извършната от господин Коснер работа и за професионализмът му. Минаваме към следващата 13-та точка. Днеска се ни върви на 13, а именно многогодишния план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан. Докладчик е господин Ромева. Тъй като той ще ви го изложи, а господин Донат Тела всъщност може би има желание да вземе отношение първи от името на комисията. La Présidente, je vais essayer d'être assez bref tout en essayant de vous présenter les grands... Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам максимално кратко да се изкажа и да ви а, представя основните линии на текста. Изменението на регламента, който е прият през 2009 година в контекста на адаптирането на плана. ICAT прие нов план за червения тон, който отчита всички усъвременени данни и информация с нови мерки за мониторинг, наблюдение и а, за осъществяването на плана за възстановяване. Измененията също така отразяват и новия контекст, който съществува и даваме по този начин възможност за по-голяма роля, не само в последващите действия за спазването на правилата, но също така се дава възможност на комисията преди тези действия да предостави становището си на договорните страни за подготовката на плановете за риболов и избягването на свръхкапацитет. Както казах, планът отчет, отчита новите развития и се въвеждат нови мерки, които ще ни позволят да реагираме на измененията в сектора и да реагираме на измененията в промените в начина на риболов, като например поставенето в клетки, мрежите, които се използват. Нещо, което искам да подчертая и което много сме обсъждали в миналото, някои аспекти се счетоха за проблематични. Там има направени пояснения и подобрения. Нека изброя някои от тях. На първо място, за първи път планът за възстановяване а, въвежда много ясни правила – когато говорим за различните възможности за риболов и най-вече за общите дейности по риболов, общите операции за риболов. В Европейския съюз съществуват вече такива определения и сме решили, че няма да се осъществяват такива общи операции за риболов от европейска държава с носеща знамето на друга страна по ICAT. Смятам, че вече са пределно ясни правилата по отношение на наблюдението и контрола. Много ясно сме определили задълженията за улова, както за нас, така и за другите страни. Това означава, че този тип риболов, този тип а, а, риболов с чужд флаг а, е пределно ясен в момента за европейските води. В миналото съществуваше задължение, което трябва да се спазва по време на риболовния сезон, а сега то ще бъде разширено и към периода преди риболовния сезон. Следим и много внимателно това, което се случва към самия край на риболовния сезон. Използва се проследяемост за дейностите – Цялата система е преразгледана всъщност. Въведени са нови членове по отношение на различни области, например прехвърлянето на червен тон от един рибовен съд на друг, от място за отглеждане на риба тон натоварване, разтоварване от клетки. Много подробно сме разгледали точно прехвърлянето и поставянето на клетки, както и операциите, свързани с капани. Много подробно сме въвели разбирането си за различните видове улов много по-добро разбиране имаме за това какво се случва точно с рибата тон при поставянето в клетка. И съответно сме въвели съвсем ясни правила на ниво ICAT. И накрая да се върна към това. В момента сме в много по-различен а, контекст, разбираме се, намираме се в напълно различна ситуация и по отношение на вноса, Комитета по прилагането има нови отговорности и за 2011, така и за 2012, сезона през 2012 плана за намаляване на улова е въведен и всички планове са разгледали от комитета и от ICAT, които са наясно с риболовния капацитет за 2012 година. Същото ще се повтори като процес и през следващата година. Този процес обаче ще разбо... започне още тази година през ноември месец и трябва да си сътрудничим наистина усилено и с държавите членки, и с комисията, да имаме по-добра информация. Така че за комисията да бъде по-лесно да разпространи плановете, щом бъдат а, приети. Това беше всичко, което исках да кажа, госпожо председател. Имаме технически напредък по отношение на мерките, но имаме и много по-добър преглед, информираност за дейностите по риболова и свързаните с него дейности, като например прехвърляне и поставяне в клетки. Това означава, че можем да подобрим проверките, проследяването, тъй като тези елементи са на по-добро ниво, както казах. Това означава също, че имаме и един единствен документ, обхващащ всички а, мерки за възстановяване, а не няколко различни документа. В един друг текст говорим за а, умрялата а, риба благодаря. Благодаря, господин Донатела. Господин Ромера. Много благодаря за помощта и за това, че успяхме да разберем текста, прият от ИКАТ, до каква степен ни дава възможност да маневрираме и дали текстовете, които идват от ИКАТ, е, са непоклатими. Ние, разбира се, като парламент, единственото, което бихме могли да направим е да преведем инструкциите на наше законодателно ниво. Затова е нужно да оценим събитията, така както са се случили в миналото и на следващото заседание на ИКАТ в Истанбул да вземем отношение, особено предвид това, че се очаква това заседание да бъде решително. Разбира се, всичко това е така, но има аспекти, които ще се дообсъдят, въпреки че не представляват част от тази конкретна тематика, особено що се отнася до графика. Решението за транспониране ще се вземе малко преди или малко след срещата в и, Истанбул. И за това именно аз ви подчертавам важността на интеринституционния диалог, който ще се развие в последствие. За нас делегираните актове са ясни като методика, тъй като ние ще имаме право на политически контрол. Дебатът вече се води от миналата година насам, така че сме близо до крайния резултат. Сега по отношение на съдържанието, разбира се, че ще има спорове по въпроса за Либия на първо място. Някои кораби бяха задържани и не продължават да са на рейд в европейски пристанища, не излязоха на риболовни рейсове. в либийски води. Проблемът обаче тук вече не е само европейски, а е проблем на ИКАТ. Виждаме, значи, пример за проблем, който не можем да разрешим. Реша, решението се взема другаде. Така наречените смесени мисии са именно създадени с тази цел да реагират изпреварващо на едни на ситуации от този тип. Сега по въпроса от, за споразуменията, които вече са подписани, очевидно те ще бъдат ам, изменени така, щото Япония и доставчиците на японския пазар да намерят ново място, ако искат да изменят стратегическата си позиция. Това бе ясно обяснено в презентацията и няма да навлизам в подробности. Бих искал обаче да задам един друг въпрос – който не стана достатъчно ясен. Административно казано, ние зависим от контролните механизми на умрялата риба. От контролните механизми за тези количества и много от проблемите, които отравят доброто взаимодействие, се дължат именно на липсата на механизъм, по който това да може да се разреши разумно и мъдро. Често се обръщат към нас с так... искания за взаемане на позиция преди вземането на решение на ИКАТ. Аз и господин Костер често работехме по този въпрос, често обменяхме мнения, редовно. Дебатите бяха чести, но не винаги плодотворни, така че се възползвам от факта, че господин Саворе е тук и да пледирам за необходимостта да се разрешат нещата веднъж за винаги. Това ще бъде поне ясен сигнал за това, че като политици си вършим работата. Надявам се, че сега лятната пауза ще ни се отрази добре, ще починем и ще сме готови за нови дебати след срещата на ИКАТ. Благодаря, господин Ромева. Ще го включа в дневния ред на заседанието през септември месец. Благодаря и на господин Донатела. И така, приключваме значи днешното ни заседание днес сутринта. Ще подновим заседанието в 3 часа. Моля да сте точни, защото ще бъде интересно заседанието. Аз поне много съм заинтересована от това какво ще ни